Um, Добър вечер, колеги. Следващата точка от дневния ред са е, правата на човека в рамките на търговските преговори между ЕСА и Виетнам. Въпрос е искане за устен отговор от страна на Интер. Да,